So, um, good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Нека да започнем днешното заседание. Надявам се, че колегите ще успеят, които не са все още тук, ще успеят да дойдат на заседанието, тъй като понеделник е денят, в който всички колеги пътуват за Брюксел. Нека да приветствам всички, които се интересуват от днешната ни тема и са тук в залата. Имате дневния ред пред себе си. Имате ли нещо да добавите към дневния ред? Не, в такъв случай можем да го смятаме за приятел. Нека също така да благодаря и на колегата, който председателства миналото ни заседание, тъй като трябваше да присъствам на едно заседание в ОНСК по отношение на съобщението на председателя по покана на председателя Бузик. Имаше голяма конференция на, с, на тема наградата Сахаров. Много важна конференция, защото голяма част от лауреатите на наградата успяха да присъстват. По този начин се засегнаха много важни теми – демократичния преход в арабския свят и новите форми на комуникация и е, доколко е, те могат да помогнат е, на постигането на целите в областта на правата на човека. Имаше и е, заседание в събития събитие в Бозар, където се обсъди и ролята на жените в демократичния преход. Съвсем нова инициатива на парламента да се проведе събитие в Бозар. Там присъстваха всички, почти всички лауреати на Сахаров. Бяха на сцената и обсъждахме тази важна тема. Успяхме да получим и видеоизявление от Сан Сукю в Бирма, лауреат на наградата Сахаров и от ръководителя на Организацията на жените на ООН. Много добра конференция. Е, много жалко е, че е, твърде малко колеги успяха да присъстват на тази конференция, особено през дневна, дневните части от конференцията. Така че е, се надяваме е, че те ще могат да продължат да държат връзка с лауреатите, за да се подобрява положението с правата на човека и в техните страни и по целия свят като цяло. ран Бакво от е, Кот Дивуар е прехвърлен в Международния наказателен съд след издаването на заповед на за арест. Предполага се, че господин Гбагбо съвсем скоро ще направи първото си изявление. Е, е, ще се, извинете, първото си явяване пред съда. Това е точно една година след изборите в Кот Дивуар, след които а, настанаха безредици и насилие по улиците. А, насилие, за които той и други политици там са отговорни. Така че много добре, че той е прехвърлен а, в на, наказ... Международния наказателен съд и че се прави нещо да се помогне на хората в Кот Дивуар, които толкова много са страдали. Наскоро получихме доклад за Международния наказателен съд. Европейския съюз подкрепя напълно Международния наказателен съд и представител на Международния наказателен съд заяви пред нас, че има държави членки, които не искат да увеличат финансовия принос а, към Международния наказателен съд, а, който те дават, а пък също време на Международния наказателен съд има все повече и повече работа а, и финансовите затруднения им пречат да си вършат работата добре. За Русия. Вчера Сигурно сте чели новините за изненадващите в кавички резултати от изборите, но всъщност искам да говоря не за това, за Сергей Ментницки и неговата смърт. В края на ноември се предполагаше, че ще излезе резултата от разследването за убийството. Резултата обаче все още не е излязъл. Крайният срок се отлага най-вероятно за 2012 година. Много притеснителна е тази новина и най-вероятно ще приемем резолюция за Русия във връзка с различни а, области на политиката през декември и ще се спомене и случая Магницки. Междувременно бившите служители на Магницки са публикували доклад с доказателства, включително и такива, които могат да се приемат в съда за е, това, че властите са участвали в организацията на убийството. Можете да го прочетете, препоръчвам ви го. Също времено, много от служителите на властта участвали в тази акция са на неофициален отпуск. Има реакция в много парламенти в Европейския съюз, включително и Холандския парламент. И така призоваваме Европейския съюз да действа срещу отговорните за изтезанието и убийството на Сергей Магницки. Сега за Йемен. Миналата седмица по покана на председателя Бузек, един от тримата получили лауреати на наградата, Нобеловата награда за мир тази година, а именно лауреата от Йемен, присъства и имаше възможност да се проведе обсъждане с нея за последните събития в Йемен. Всички изказали се говориха, че е необходимо да се проведе независимо разследване на насилствените мерки, предприяти от властта, като същевременно бе казано, че е необходимо Европейския съюз да поиска на ниво съвет за сигурност на ОНЕ да се създаде независима комисия за разследване. Като същевременно може би е добре да се замразят и активите на представителите на Йеменското правителство, за да се помогне така на протестиращите. Що се отнася до Европейската фундация за демокрация, разбирам, че миналът, на миналото заседание сте получили информация от господин Поповски. А сега имаме още малко информация. На 1 декември се проведе среща на съвета по външни работи и се стигна до заключение, че трябва да се извърши повече подготовителна работа, преди да се създаде тази Европейска фундация за демокрация. И така ще следим внимателно как тъкат нещата. Като ние тук в парламента междувременно работим по един доклад, препоръка за тази Европейска фундация за демокрация и първите разисквания по тази тема ще се проведат на 8 декември в Комисията по външни работи. На пленарното заседание миналата седмица бе направено и крайното представяне на резултатите от процедурата по помиряване по финансовите инструменти. Бе проведено и гласуването. и Гал и аз бяхме съвместни докладчици по инструмента за демокрация и права на човека и може да се каже, че получихме много добра подкрепа, е, много силно мнозинство в подкрепа на този инструмент. Като същевременно се предлагат някои данъчни облегчения за неправителствени организации, които могат да се възползват от средствата в този фонд. За съжаление обаче не успяхме да убедим съвета, че е необходимо да се включат делегираните актови в настоящия инструмент, но се надяваме, че е, нашата работа е, е, ще даде резултати при следващите инструменти след 2014 година. Проведохме и заседание с подкомисията по сигурност и отбрана. и поискахме да имаме повече доклади по собствена инициатива, да можем да каним повече независими експерти. Е, темата бе представена в разширения състав на бюрото на парламента. Имаше различни мнения, никой обаче не беше напълно против. Все пак е добре колегите присъстващи тук да повдигнат темата в своите парламентарни групи, за да може да се работи по-интензивно. Разбира се, е, това, че ще вършим повече работа в нашата подкомисия, не означава, че ще отслабим работата на АФЕТ в никакъв случай. това приключвам своите коментари, свързани с съобщението на председателя. Сега нека да ви представя следващата ни точка. Тя е изслушване на тема права на човека в, на туркмените в Ирак. Приветствам господин Стивенсън, председател на делегацията за Ирак. И Както винаги, дневният ни ред е доста натоварен. Работим по програмата за заседанията на комисията по права на човека и винаги имаме много работа, но колегата Метин Тазак още от много отдавна настоя да проведем такова, проучване, такова изслушване, защото на практика положението на това младсинство не е добре познато и мисля, че става все по-наложително да се занимаем с тази тема, тъй като външните сили скоро се оттеглят от Ирак. Туркмените живеят в близост до Киркурк и до границата между арабската част на Ирак и кюрдистанската територия. Там живеят множество етнически групи и всички настояват, че земята е тяхна. От една страна са туркмените, които са наследници на турците, живели в региона по-рано. След 2003 година се настоява в този регион да се работи по-скоро по правата на човек, отколкото по демографията, но както се разбира, не могат да се разделят тези два въпроса. Положението е доста сложно, деликатно и е, трудно за разбиране, но най-вече е, въпросът е в това, че правата на човека на туркмените са сериозно застрашени. Затова много се радвам, че мога да приветствам тук оратори, работещи в множество области. И те са готови да представят своя опит, но нека първо дадем думата на колегата господин Казак, който ще направи уводни думи. Благодаря. Thank you very much, uh, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател, колеги, драги гости. Както госпожа Логвинер спомена, за мен е чест, че мога пръв да се изкажа в това публично изслушване по въпроса за човешките права на тюркмените в Ирак. Това изслушване не можеше да се състои в по-подходящо време, и аз съм благодарен на председателя на тази подкомисия и на моите колеги за проявения интерес и подкрепа. В най-добрия дух на Европейския парламент тази среща отразява работата на подкомисията по човешките права и е от голямо значение за нашите колеги в Комитета по външни работи и делегациите за отношения с Ирак, както и на други органи. Както госпожа председателя подчерта, предисторията на ситуацията с тюркмените в Ирак днес ще засегна, като очертая няколко основни момента. Силите на САЩ ще напуснат Ирак на 31 декември 2011 година. И от преди около месец вниманието се насочва на там какво ще означава това за баланса на влиянието в Киркук и на други места. В рамките на Киркук американското присъствие ще остане, но това няма да е сравнимо с съвместните патрули, които са постигнали успехи за предотвратяване на, на разрастване на насилието, както имаше страхове. Киркук остава опасен град. Случайната смърт на двама души, които са правили бомби в неделя, следва координирани бомбени атаки срещу автобус и службите на сигурността в събота. Това са само някои от е, неодавнашните атаки, които разтърсиха града. Както отбеляза председателя, правата на човека в е, на тюркмените в Иран са изложени на голям риск. Докато Кюрдистанското регионално правителство е предложило да разшири сигурността и помощта за развитие, така че да включи и Киркук и други области, все пак то не, не е насочено към постигане на справедливо разделение на властта между различните общности в града. Нито пък е начало на работа за бъдещата администрация на града и другите тюркменски центрове, нито пък като федералните региони, инкорпорирани в Кюрдистанския регион или някои други административни договорености. Все пак, вярата в диалога все още не е загинала, въпреки ежедневните бомбени нападения и все повече намаляващата възможност за изпълнение на член 140, така както се възнамеряваше предварително. Хасан Тюран, завеждащ от страна на тюркмените Киркукския провинциален съвет, е признал, че има прозрачни и откровени дискусии с кюрдистанските власти. Именно в този дух не бива да се пренебрегват и съпътстващите важни въпроси. Перспективите, които ще представи нашето заседание днес, имат намерение да демонстрират международното влияние на политиките, насочени към тюркмените в Иран, както и да поставят ситуацията на тюркмените в сравнима позиция с други подобни случаи. Аз смятам, че Европейския съюз и неговите държави членки имат богат опит, който е с уникална стойност за иракските тюркмени и за тези, които се стремят да работят по сложните въпроси на възстановяване на собствеността, безопасността, културната автономия, споделянето на властта, които са от централно значение за разрешаване на ситуацията в е, Ирак, що се отнася до тюркмените. Този опит е всъщност проистекал от нашите усилия, грешки и успехи в изграждането на Европа. Намесата, интервенцията в Ирак през 2003 година може би раздели Европейския съюз, но сега имаме възможност да споделим своя опит. Точно по същия начин смятам, че тюркмените и техните сънародници могат да вземат идеи от Европа и евентуално даже модели, които да следват, за да постигнат равнопоставени решения на проблемите си. Аз смятам, че по същия начин Европа може да научи много от Ирак и неговия народ. Прекалено дълго време вече Европе... Е, присъствието на Европейския съюз в Ирак е с недостатъчни ресурси и може да се направи нещо, за да се работи и да се подкрепя по-добре положителното развитие на нещата там. Днешното изслушване е фокусирано върху положението на тюркмените в Ирак, защото от всички общности в Ирак, според мен, тюркмените са сред тези, които са най-силно пренебрегвани поради разнообразни причини. Именно поради това днешното изслушване е опит да се повдигне въпроса за тюркмените в Иран – Ирак, извинете, наред с други общности в Ирак, както и да се насърчат тюркмените там да започнат по активно и с повече кураж и сила да вземат решение както за собственото си бъдеще, така и за това на страната и мира. Както отбелязах, днес едно такова бъдеще всъщност е застрашено от почти е-, ежедневната злоупотреба с правата на човека сред тюркмените. Като други общности, тюркмените са мишена на бомби, докато липсата на а, закони позволява отвличане за откуп, и то често, и общи заплахи без да има решение на въпроса за имуществените права. Мнозина живеят в бедност, напускат страната си или пък се презаселват вътре в страната и много а, нерозово бъдеще виждат за себе си и своите семейства. Важно е тези човешки права да бъдат поставени в контекста на съвременен Ирак, международните задължения на Багдад и мерките, които се предприемат, за да се осигури едно съвместно съществуване, а, което се полага на, на Ирак заради културния му капитал. А, затова аз се надявам, че днешното изслушване ще даде повече информация на моите колеги и ще, че ще се състои една конструктивна дискусия и дебат с общностите на Ирак. Никой не може да премахне иллюзията, че решението е лесно. Напротив, но се надявам, че от днес нататък ние ще започнем да осъществяваме инициативи в тази посока. Много ви благодаря, господин Казак. Пропуснах да кажа, че имаме превод и на турски език. Ако желаете, можете да се възползвате от него. Цялото ни заседание днес след обед се предава и в реално време в интернет. Сега искам да представя нашият първи оратор, професор Штефан Вольф. Той е професор по международна сигурност в университета на Бърмингам. Специализацията му е в управление на съвременните заплахи за сигурността, главно превенцията и уреждането на етнически конфликти. Той разполага с огромен опит и знания. Ще ви запозная с част от него. Той е работил много активно също за преодоляване на разделението между академичните среди от една страна и от друга страна вземащите политическа решения. Работила е по процеси на решаване на конфликти, включително в Ирак, Судан, Молдова, Шри-Ланка и Косово. Публикувал е статии на различни теми и е бил преподавател в много части на света. Днес той ще говори за правата на малцинствата в Ирак и перспективите за тюркмените в Ирак. Моля, господин Вов, заповядайте. Thank you very much. Um, and also... Благодаря много. Нека да благодаря на организаторите на това изслушване, че дадоха възможност да говорим за случващото се с младсинствата в Ирак и за евентуалните бъдещи перспективи пред тях. Туркмените са третата по големина етническа група в Ирак. И въпреки, че няма конкретни а, точни цифри е, на преброяване на туркмените, е, те са между 600 хиляди и 2 милиона. Е, това са приблизителните оценки. От гледна точка на сигурността е много важно да се знае, че най-голямата група туркмени живеят в оспорваните територии около град Киркук и в провинцията на Киркук. Те са страдали доста в, и, и, в миналото и това е признато в прембила на Иракската конституция от 2007 година. 2005 година, извинете. Има много малцинствени групи в Ирак, които продължават да страдат от етническо а, или религиозно по своята мотивация насилие. И ако говорим за правата на младсинствата, има множество международни стандарти. А, Иракската конституция от 2005 година е много важна както и Конституцията на региона Кюрдистан от 2009 година. Много важно също така да се има предвид, че на ниво законодателство, на ниво конкретни закони, няма ясни разпоредби за борба срещу дискриминацията срещу малцинствата. Има някои разпоредби в наказателния кодекс и в кодекса на труда, които могат да се използват за защита от дискриминация, но те не са достатъчно силни, и за да предотвратят дискриминацията възоснова етническа или религиозна принадлежност. Нека да поговорим малко за международните правни стандарти. Ирак е подписал множество международно правни актове, които искам да изредя тук в хронологичен ред. Първа конвенция 111 на Международната организация по труда, свързана с дискриминацията на работното място, два международни, две международни конвенции за гражданските и политически права и за социалните, економически и културни права, както и Международната конвенция за елиминиране на всички форми на дискриминация на расова основа. И тук най-важният текст е Международната конвенция по гражданските и политически права, където член 27 задава много ясни ангажименти за подписалите я държави да се погрижат хората, принадлежащи към езикови, етнически и религиозни младсинства, да могат да разчитат, че ще имат среда, в която да могат да защитят своята езикова, етническа или религиозна идентичност, без да се страхуват от дискриминация. Ирак обаче не е подписал конвенция 169 на Международната организация по труда, свързана с правата на коренното население и на племенните народи, в независимите държави от 1989 година. Както казах, още в преамбила на Конституцията на Ирак от 2005 година се споменава страданието на туркмените, но същевременно то не се пропуска и в основния текст, в трети член се говори за това, че Ирак е страна с множество националности, религии и е, вероисповедания, а в член 4 се казва, че двата основни езика, двата официални езика в Ирак са арабски и кюрски, но се заявява, че е, туркменския и сириаския са два езика, кои, както и арменския, ще се вземат предвид в областите, където живеят достатъчно хора, които ги говорят. Тоест, на практика, там, където има много туркмени, туркменският може да бъде прият и да се използва като официален език в този регион. В 14 член на Конституцията има общи разпоредби срещу дискриминацията. В 125 член се говори по-конкретно за недискриминация срещу младсинствени общности и за гаранция за техните права административни, политически, културни, образователни. И тук се споменават няколко националности, сред които и туркмените. Обаче виждаме в друг един текст, много а, а, голяма разлика от тези заявления. Какво става в а, конституционния текст на Кюрдистанския регион? Всъщност се казва, че <clears throat> в Кюрдистан живеят кюрди араби, асирийци, арменци и други. И всички те са граждани на Кюрдистан. Афганистан. А, като цяло в 20-ти член на тази конституция се казва, че всички граждани са равни пред закона. След това има и цяла глава в Конституцията, която е назована етнически и религиозни права на различни групи в Кюрдистанския регион. Тук няма да навлизам в повече подробности, но нека да ви кажа, че в член 35 се споменават по-конкретно туркмените е, като група, която има права е, да поддържа своята национална, културна и административна автономност, там където в е, съответния район те са мнозинство от населението. Има обаче един друг член на Конституцията на Кюрдистанския регион, 32 алинея той е по-проблемен от гледна точка на правата на младсинствата. И нека да го цитирам тук, за да сме съвсем а, точни. Там се казва, правителството на Киргизстанския регион поема ангажимент да предотвратява а, целенасочени промени на населението и на процентите на населението в области, които са населени от а, етнически и религиозни групи. Това няма да засегне процеса на реституция, а, свързани с политиката на арабизация а, и принудителното разселване на населението в иракски Кюрдистан, особено в град Киркук. Киркук. Виждате, а, че тук нещата са доста амбивалентни. От една страна има сравнително добра конституционална рамка за защита на правата на младсинствата и в Ирак, и в региона Кюрдистан. Но там, където не се е, прилагат тези елементи на Конституцията в конкретни законови разпоредби, се оказва, че положението на туркмените е доста уязвимо, защото има множество възможности за дискриминация по етнически, езиков или религиозен принцип, признак. Също така няма е, достатъчно възможности за правна защита срещу тази е, дискриминация, а всъщност това би трябвало да е, е принципа на закона. И най-големият проблем е сигурността. И с това приключвам изявлението си. Десет години след края на режима на Садам Хюсейн все още няма сигурност. Ам... И докато не се постигне сигурност, е доста трудно да се очакват и е, по-добри разпоредби. Благодаря. Благодаря, професор Волф. Много интересно беше вашето изявление. Говорихте за правната рамка, за конституционните текстове. Ще дам думата и на останалите оратори и след това ще има време за въпроси. Много се радвам, че мога да приветствам следващия ни оратор, колега депутат, туркменски представител в Иранск, Иракския парламент от Дижала, господин Хасан, Хасан Осмен. Той е политик в Ирак от края на 70-те години насам. сам е, живяла и в изгнание, има е, лично е преживял и а, събитията от 2003 година. Освен политическата си работа, той е публикувал и множество книги, статии и доклади.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 е, е, Нашият народ има големи проблеми и трябваше да изтърпи много мъки. Искам съвсем накратко да кажа какво трябва да се направи, за да може животът в Ирак да се подобри. Ще започна с е, хронологично изброяване. На 10 април 2003 година американците навлязоха на наша територия и по този начин беше извършена смяна на режима, тоталитарният режим и фамилните кланове тогава се сринаха и е, след което беше сменена и армията и тогава имаше е, публикации от Пол Бремер – Имаше след това и вакуум в властта в Багдад и наистина беше много трудно да се гарантира сигурността на хората и на материалните ценности. Беше решено кюртски военни сили да навлязат и да осигурят своята власт. По време на режима на Садам, естествено, не беше възможно тюркмените да се организират и на 10 април кюрдите влязоха в Киркук, след което имаше стълкновения между режимът на място, който не искаше това и а, е, другите сили, които искаха да вземат властта. Тюркмените, също и други народностни групи, станаха обект на натиск. Естествено, оставаше дума и за това да бъдат завладени нови територии и то тъкмо в е, региона, където живеят туркмените, например град Киркук, също така Талафер – а и Анеки в източната част на страната. Там цялата демографска ситуация се промени. По времето на Садам имаше политика на арабизация, но след 2003 година се промени преди всичко населението. Преди това 840 хиляди души живееха там, след това те станаха 1 милион. В други градове виждаме също, че населението бързо нараства. Например, от 520 до 900 хиляди в едно населено място. Има много други примери, които мога да цитирам. И е, също така земята на гражданите беше конфискувана. Имаше и незаконни строежи. Общо на 24 квадратни километра имаше такова незаконно строителство. Земята, която беше конфискувана, принадлежеше преди всичко на тюркмените и това попречи на провеждането на регионални избори или на провеждането на преброяване. В 2008 година беше прият нов закон за регионалните съвети, обаче в момента в Киркук избори все още не могат да бъдат проведени. Това може да стане, когато бъдат изготвени истински е, избирателни списъци. Междувременно, изборите се ръководят от преходния съвет, проблемът все още не е решен. Същият проблем наблюдаваме и във връзка с друг закон. Става дума за закона за парламентарните избори. Там ситуацията е твърдо установена и там от 2007 година не е възможно да се организира преброяване, защото за тази цел е необходим консенсус. Важно е обаче това преброяване да се извърши съгласно научни принципи. Тези отрицателни проблеми трябва да бъдат отстранени. Например, във връзка с народността. Това не е включено във въпросника и хората не могат да решат към коя националност, към коя народност принадлежат. И това би означавало, че Ясити Шепек и тюркменските общности ще изчезнат. И те няма да бъдат официално представени като цифрово изражение в сравнение с християните, които живеят там. Това означава, че са ни необходими истински регистри. Тези, които са създадени легално, трябва да станат законни и ни е необходимо истинско преброяване. Необходим ни е специалист от ООН, който да осигури провеждането на преброяването на населението. Това би било една крачка напред към състояние на нормализация. Когато погледнете е, Конституцията от 2007 година, можете да видите, че до сега не е постигнат консенсус. Какво е нашето мнение за този проблем? За да може да се осъзнае проблемът в Киркук, са ни необходими около 10 години, за да могат тюркмените и другите народностни групи да бъдат представени в общите структури и да може да се гарантира тези общности да се научат да живеят заедно. Трябва да се работи в посока нормализиране на ситуацията и създаване на специален статут на този регион като федерален щат. По време на властта на Садам много земи бяха конфискувани 3000 305 000 квадратни километра и по-голямата част от тези земи бяха собственост на тюркмените Каленхамату. Там бяха конфискувани 5000 квадратни метра и или километра. Имаше много проблеми с поземлената собственост и част от нея беше вече реституирана. В някои градове вече се водят съдебни процеси, около 41 процеса са това и по малко от тях има взети решения, но по много от делата страните отжалват. Също така ние сме представили проекто закон, но арабската партия е против, но ние виждаме, че и на кюрди е конфискувана земята така че е, те могат е, да бъдат подкрепени от нас в парламента. Тези земи, които са конфискувани, но не се ползват от държавата, трябва да бъдат реституирани на законните собственици и е, земята, върху която държавата е извършвала строителство, или трябва да бъде реституирана на собствениците по актуална пазарна цена, или собствениците трябва да бъдат обещетени по друг начин. Но начин, който да съответства на пазарната цена на техните имоти. В Тисхен и Хамзани има стотици тюркмени, които са били екзекутирани. Там също а, е, трябва да се върне земята на собствениците. Имаше а, е, стълкновения преди, а, е, или по-скоро имаше съюз преди между араби и тюркмени, обаче този съюз вече не функционира има и от 2003 година терористични удари, които са или с политическа цел, или с цел изнудване, като целта е извършване на рекет за пари. На 11 април 2003 година много млади тюркмени трябваше да се простят с живота си, това беше началото на напреженията между етническите групи и се опитахме да по-точно бяха правени опити за религиозни напрежения. Някои бяха шиити, други бяха от други народности, но искам да посоча, че една голяма част гласуваха за арабско туркменския фронт на последните избори. Както казах, голям брой терористични удари. Имаше, например, е, общността в Талафер, голям град. 280 е, е, човека трябваше да загинат там и това, което трябваше да претърпи този град през 2004 и 2005 година е, че около 20 хиляди семейства трябваше да избягат от тям, а много хиляди семейства чакат да се върнат обратно през 220 души са убити и при нападението на американците бяха убити 169 човека. Семействата трябваше да напуснат града през септември 2005 година. Имаше обща акция между иракски и американски войски и 250 човека загинаха тогава и повече от 13 000 семейства не можеха да се върнат в домовете си. През май 2006 година експлодира един а, камион. На 8 август 2008 година имаше още една експлозия с 21 убити, на 15 ноември още една експлозия с 9 убити, на 9 юли 2009 в а, укреплението ТФР беше установена още една експлозия с много мъртви. Сега в Мусул туркменският народ е подложен на силен натиск. По време на Садам Хюсеин жителите на община Кас трябваше да изтърпят много удари и трябваше да напуснат населеното място в Катою. След това имаше друга експлозия с 14 е, убити. През 2009 година имаше различни експлозии с, е, в различни села. 19 е, убити в Шериян 2009 година. 45 жертви. Аз мога да чета по-нататък списъка, но ще ви цитирам още един пример. В Туз Форматур в южната част на Киркук. Едно голямо турпенско селище е това. Населението страдаше тогава още по времето на Садам Хюсейн, защото имаше силна политика на арабизация. От 2003 година имаше смяна на населението. Това, на това бяха принудени общините и е, Садам пречеше на тези хора да посещават светите места, мавзолея в Моса Али. Е, много от нас го посещаваха като свещено място. Там също беше направен опит за бомбен атентат. Имаше и мирна демонстрация, при която загинаха петима души и 25 души бяха ранени. През 2006 година едно казино беше взривено, загинаха 21 души. 2007 година имаше нападение над площад, където много безработни се опитваха да намерят работа. В съседната община Амир експлодира един камион. 128 души бяха убити, повече от 200 бяха ранени и една голяма част от тези хора трябваше да отидат в чужбина, за да бъдат лекувани и голяма част от тях пък загинаха на място. Киркук, аз казах, този град е от голям стратегически интерес. Там има много естествени богатства, много природни богатства. Господин Метина вече спомена това. Туркмените по времето на Садам в Киркук бяха подложени на силна арабизация. 16 000 туркмени се простиха с живота си или бяха вкарани в затворите. Една голяма част от тези хора идват от Киркук и имаше голямо страдание в този град и това продължава, хората продължават да страдат там. В южната част на Киркук живеят араби, но и тюркмени. Тюркмените живеят в центъра на града и винаги, когато има удари и експлозии в центъра на града, страдат най-силно тюркмените. И те трябва да дават и дават най-често жертви при такива нападения. И имаше много нападения в Киркук, 150 души загинаха. Председателят на Иракския туркменски фронт беше също жертва на нападение. Също така и още едно лице. Срещу него беше извършен бомбен атентат беше задържан, брат му също. Семейството беше потискано по времето на Садам Хюсейн. Друг член на изпълнителния съвет на Иракско-Туркменския фронт, Али Мехди, също беше жертва на нападение 2008 година и през последните 6 месеци имаше непрекъснати нападения на тюркмените. Ние поискахме от парламента да бъде назначена комисия за разследване, обаче нищо не беше направено. Цел на терористичните удари е да се гарантира в Ирак да няма различни етнически общности. Тези нападения на тюркмените и другите общности трябва непременно да бъдат разследвани от Международна комисия. На държавно равнище имаме шиити, сунити, кюрди и араби и съвсем малко тюркмени. Трябва да бъдат създадени контакти с президента и вице-президента всички наши езици до сега бяха потискани. Е, очакваме помощ от международната общност в тази насока. Ако искаме демокрация и правова държава в Ирак, се нуждаем от вашата подкрепа. Иракската конституция съдържа важни права за етническите и религиозни общности, обаче ние искаме наистина едно мултикултурно общество, в което всички да живеят мирно. Искаме правата, които са залегнали в Конституцията, да бъдат укрепени чрез закони и да бъдат прилагани като законодателство и тук трябва да се направи много с неправителствените организации, с официалните органи, да се създаде диалог между араби, кюрди, християни и тюркмени. Този диалог, за да може да се състои, са ни необходими разговори. Ние винаги посочваме от необходимостта от диалог. Като тюркмени винаги сме казвали, че всичко може да се реши по пътя на диалога и по мирен път. И ние ще продължим да искаме това. За тази цел ни е необходима помощта на другите, естествено и на Европейския съюз, на Европейския парламент. И точно това е за което искаме да ви помолим сега да участвате в такава умиротворяваща мисия. Ние, тюркмените, бихме водили с удоволствие разговори с председателя на Европейския парламент и на Европейската комисия. Това са нашите желания. Искаме също така да се срещнем и с комисията по външни работи, ако е възможно да бъде организирана конференция за всички нарушения на правата на тюркмените и всички останали общности, които живеят в Ирак. Мисля, че малко превиших времето на моето изказване. Благодаря ви, че споделихте какви са вашите политически искания. Също така сме поразени от списъка с примери на политическо насилие, което, който чухме. Сега давам думата на професор Ибрахим Сирхечи. Той е професор по транснационални проучвания и маркетинг в Регенския център за транснационални проучвания. Той е преподавал в голям брой университети и е автор на многобройни академични публикации. Специализира се в демографски анализ, транснационална мобилност, етничност, са само някои от областите на неговите научни изследвания. Ние Неговия опит има много пряко отношение към днешната тема. Ще ни помогне да разгледаме въпроса за миграцията и бъдещата сигурност на тюркмените в Ирак. Ще бъда малко строга към вас. Моля ви да се вместите в рамките на 7 до 8 минути. Дами и господа, добър ден! Благодаря за поканата. Подготвил съм и една презентация. Надявам се, че те ще вървят добре. От много години проучвам етническите малцинства и особено тези в тежка ситуация, както и тяхната международна мобилност. Въз основа на това съм предложил модел на миграцията, който да ни помогне да разберем международната мобилност при конфликтни ситуации. Ясно е, че този модел включва голям диапазон конфликти, в който има неодавнашни напрежения, но и други сблъсъци и войни. Човешката миграция очевидно реагира на конфликтите, без значение в коя част на света са те. Имаме множество доказателства в този смисъл – в Ирак за кюрдите и тюркмените. Има и случаи с други малцинства, вече в Ливан, Сирия, Мексико, Турция. И списъка може да продължи още много. Като цяло той подкрепя хипотезата ни. Туркмените живеят главно в Северен Ирак, е, която част е в зоната на конфликти в последните десетилетия. В сходни конфликтни ситуации в света, както и в района, сме виждали а, изходяща миграция много пъти. Примерно, след конфликта в Косово имаше много рязко увеличение в броя на хората, които потърсиха убежище в Германия и други европейски страни. Видяхме също рязко увеличение след конфликта в Етиопия, отново миграция насочена към Европа, сходено увеличение в броя на емигрантите от Турция към Германия. Видяхме в случая на конфликта в Турция с кюрдите и поради атаките от Садам върху кюрдското малцинство, също имаше емиграция към Турция и Европа. За разлика от кюрдите, всъщност за малцинството на кюркмените не сме чули чак толкова много неща но едно нещо, което беше характерно е, че миграционните процеси не бяха ограничени само до пиковите периоди на конфликтните ситуации, а по-скоро това, което установихме е, че има един период след главния период на конфликта, през който продължава изходящата миграция на младсинствени групи. Тоест имаме предвид не само масов поток от бежанци или търсещи убежище. В моите проучвания аз съм наблюдавал сходен, сходно изтичане на тюркменско население от Ирак. Друга основна характеристика е, че силовите конфликти допринасят за една среда на несигурност за хората, както аз обикновено я наричам. Несигурността има два компонента материален и нематериален. За материалните индикатори лесно се виждат е, липса на възможности за работа, завишени рискове за живота, рискове от преследване на хората и така нататък. Докато нематериалните се отнасят главно до културните права, други форми на дискриминация и злоупотреба с човешките права. Във втория случай може много лесно да открием такива инциденти в политиките на арабизация, които вече се споменаха като важен застрашаващ живота фактор, който присъства и сред материалните и след нематериалните аспекти на несигурността. Когато семействата се озоват в такава ситуация, те имат различни варианти да реагират, като един от тези варианти е да емигрират в друга държава. Т.е. те могат да останат в страната, където са, но могат и да сменят мястото си на живот. Тюркмените в Ирак също се чувстват несигурни в променената ситуация. Тук виждаме промяната в броя на иммигрантите към държавите от ОИСР след инвазията от 2003 година т.е. имаме почти 50% увеличение в периода между 2000-та и 2006 година. Отдаваме това в много голяма степен на инвазията. Молбите на, на търсещи обеща в развитите промишлени държави са се увеличили от 275 000 на повече от 400 000 по време на първите 10 години от 21-то хилядолетие. Такива реакции към въоръжените конфликти са съвсем видими в моделите на търсещи обежище и бежанци. Между 1990 години и 2000 година имаме много такива примери и те са свързани с основни събития. През 1988 имаше химически атаки на, върху кюрдите. През 1990 и 1991 година беше първата инвазия на Ирак в Кувейт или без значение как ще го наречем точно. През 1998 година беше операцията Пустинна лисица, а през 2000 и 2003 година имаше различни а, напрежения, които възникнаха поради инвазията на Обединените сили. През 2006 година имаме а, вълна на насилие в страната, която боя се все още продължава. Имиграцията на тюркмени от Ирак не показва някакъв различен модел от имиграцията на другите малцинства. Моделът, както виждате на графиката, е много сходен. Опитал съм да направя сравнение с графиката от 1980 година до 2004 година. Провеждал съм научни изследвания в Ирак с помощта на около 60 а, асистенти в научните изследвания. В нашето проучване ние събрахме информация за годината на последната миграция и за сегашните мигранти и тези, които се връщат в страната, за да изготвим тази а, крива, която да ви представи модела на емиграцията. Не твърдя, че тези събития са се отразили сарко само върху тюркмените, но е очевидно, че те причиняват едромащабно презаселване от различни групи от населението. Броя на семейството членове мигранти е много голям, прекалено голям в сравнение с другите държави на происход за емигранти. Около 35-36% от всички домакинства и повече от 10% от всички е, лица към момента на проучването този брой беше три пъти по-голям от средното за Ирак. Това говори само за едно, че тази конкретна общност тюркмените страда повече от останалите в същата ситуация. Открихме, че около 60% от тюркмените в Ирак смятат, че миграцията ще подобри техните културни и други свободи. 40% смятат от тях, че терора и конфликтите са основни причини за да отидат в чужбина. Процента става 60, като се добавят и политически причини към общия брой фактори. Има около 38%, две пети, които е, обявяват военната служба като основна причина за тях да напуснат. Тези младсинства не са хомогенни, що се отнася до езиците им, които говорят и происхода им. Многократно съм виждал в политически дебати от инвазията на сам, че има суни, шиити и други религиозни групи в рамките на тюркмените, като повечето тюркмени говорят арабски, тюркменски, а някои от тях и кюртски език. Т.е. трябва да сме наясно, че в известна степен това е една смесена общност с смесена е, идентичност. Така че опитите да се изгради един нов Ирак на базата или на етническа, или на религиозна идентичност би било грешка. високите нива на миграция намалява броя на тюркмените в цялото население на Ирак, оттам и имат по-малка възможност за политическо представителство. Те са една доста голяма общност, тюркмените, и в Турция, и в други европейски страни, но не са признати във всички страни. За това е нужно те да имат признание и документация, за да могат да участват в избори, когато се провеждат в Ирак. Също така трябва да се предприеме някакво действие, за да е сигурно, че тези а, общности като диаспора могат, ако пожелаят, да се върнат в родината си. Високите нива на иммиграция често означават че много тюркмени не са могли да вземат участие и да допринесат за доизграждането на Ирак след инвазията. На теория, както вече казах, аз очаквам, че изтичането на тюркмени от Ирак да продължи и след приключването на много сериозните конфликти в страната, макар че добре знаем, че реалния брой на вътрешно разселените лица е много голям, а и, и на изселилите се. Накрая, конфликтите между етническите и етнически групи в Ирак процъфтяват благодарение на политическата система, която се базира на разделение по етнически или религиозен принцип. Това е една рецепта за катастрофа, без значение в коя страна на света се намира една държава. Една демократична система, система която гарантира етническите и политически права, не дава възможност за дискриминация, е единственото решение е не само за тюркмените, и за всички други мълцинства в Ирак. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много, професор Сиркечи. Смятам, че бяха много подробни данните, които чухме от вашето а, проучване и научни изследвания и са една добра база за размисъл. Ще ми бъде много интересно да чуя по въпроса за тюркмените, живеещи в Ирак какво би желала да ни каже Европейската служба за външна дейност. Господин Доминик Портер, той е заместник, ръководител на поделението за Иран и Ирак на тази служба. Благодаря много. Добър ден на всички. Благодаря и на всички оратори, които се изказаха. Както всички казаха, днешното изслушване е изключително актуално. Сега е момента да се повдигне пред всички въпроса за населението, за туркменското население в Ирак. Чухме много неща и притеснителни, и поводи за надежда. Говори се за това, че от дълго време туркмените страдат и срещу тях има дискриминация, особено в Северен Ирак. Нещо, което ни напомня много добре е за неща, случвали се в Европа през 90-те години както и в страни като Ирак и особено в град Киркук, често наричан барутния погреб на Ирак. Едно от нещата, които чухме днес, което може да е повод за надежда, от друга страна, е желанието да се изгради една стабилна, сигурна, многокултурна област около Киркук и да има диалог. Мирен диалог. Това е много важно. Това е важно и бе заявено от господин Хазан с мен беше много важно да се информира обществеността и тук в Европейския парламент и е важно да заявим готовността си да подкрепяме всички младсинства, които страдат от дискриминация, включително и туркмените. Както знаете, в Европейския съюз правим всичко възможно и то в едни доста трудни обстоятелства да насърчим развитието на Ирак към една дългосрочна стабилност и много често това означава съвместяване на конкуриращи се импулси. От една страна се търси стабилност на унифицирана, обединена държава, национална държава, от друга страна се търси защита на правата на малцинствата в регионите, където те са представени. И тук е много важно многообразието да бъде превърнато в положителна сила, да не бъде превърнато в отрицателна сила. Това трябва да е нашият основен принцип в диалога. Какво правим? Много добре знаете в комисията по правата на човека каква е позицията на Европейския съюз за правата на младсинствата. Работим чрез двустранен диалог с властите в Ирак. Е, също така е, провеждаме постоянни контакти с посолството тук, работим с представителствата си на място и, работ... и участваме в е, политически диалог Европейски съюз Ирак, който се надяваме, че ще се интензифицира и задълбочи с подписването на споразумението за сътрудничество. Има и многостранни форуми, както добре знаете. Ще спомена форума на съвета, на, за, съвета по правата на човека на ООН, както и препоръката на Периодичният преглед на Ирак от 2010 е, година, прията от правителството на Ирак, в която се настоява да се защитават правилата на религиозните малцинства, включително и на туркмените в Ирак, във връзка с платите от Ирак, международни ангажименти, както и конституционните ангажименти, свързани с член 125 от Иракската конституция освен многостранните форми, има и друг план, в който ни участваме и това, са, това е хуманитарната помощ. Помагаме, например, за новата комисия по правата на човека. Имаме и една дългосрочна мисия и Юлекс в Ирак, мисия, която се бори за създаване на стабилни правни разпоредби в тази област. Имаме конкретни дейности в градове като Киркук, например. Там имаме център за жертви на насилие. Работим и в други области, свързани с правата на човека. Много от вас повдигнаха въпроса за сигурността. Доколкото разбирам, по последна информация, в Хила са, по, са убити 16 шиити през последния час. Опасявам се, че тези събития продължават, насилието не спира. Това е религиозно и етнически подбудено насилие. И въпреки, че нещата не са като през 2006 и 2007 година, все още положението е доста деликатно и е много важно да се имат предвид всички въпроси и правата на човека и сигурността е, като обвързани едни с други. Много от вас говориха за региона около Киркук като един оспорван регион. Дори от гледна точка на Ирак, региона Киркук е изключително сложен. ОНЕ и мисията на ОНЕ в Ирак работи по приложението на член 125 от Конституцията – вече няколко години. Европейският съюз подкрепя тази дейност непрекъснато. Водещата роля се играе от ООН, смятам, че така е подходящо, като винаги сме готови да помогнем, когато от нас се поиска помощ. Какво се опитва да направи мисията на ООН в Ирак? Въпреки, че през последната година, година и нещо, има затишие. Те се опитват да постигнат един продуктивен диалог. В други ден се срещаме с Мартин Копла, който е новият представител на ОНЕ в Ирак. И ще говорим за проблема на оспорваните територии, е, който самият. той е заявил, че е един от приоритетите му в Ирак. С това приключвам, тъй като искам да оставя възможно най-много време на депутатите да зададат своите въпроси. Благодаря много, господин Порта, каза председателската. Давам думата на депутатите е, за въпроси и за коментари. Um, Madame Brepols and then Mr. head of the Iraq delegation. Госпожа Брейполс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички изказали се за техните интересни изказвания. Искам от моя страна да поставя някои конкретни въпроси. Когато слушах професор Волф, разбрах от него, че в Конституцията на Ирак, но и в правилниците за местно управление се предвиждат права на младсинствата и тези права трябва да бъдат защитавани. Аз разбрах това по начин, че като цяло се предвижда една обща рамка, но при изпълнението на съответните закони има все още много неясноти и има още много какво да се желае. Аз искам да ме информирате как стоят нещата, каква е ситуацията с употребата на туркменски език. Ако може да се докаже, че в един район живеят достатъчно наброй тюркмени, тогава може ли да се приеме тюркменския като официален език? Но в този случай какво трябва да се разбира под понятието достатъчен брой sufficient? Това е единият въпрос. Другият ми въпрос е свързан с града и региона Киркук. Господин Есман каза, че е ясно, че Киркук не принадлежи към Кюрдистан, но в Игравската конституция, член 140, е записано, че по този въпрос трябва да бъде проведен референдум, а този референдум все още не е проведен. Значи, това не е ли един все още открит въпрос, една неизяснена ситуация? Как виждате бъдещето по този въпрос? И накрая, Що се отнася до Европейската служба за външна дейност и изказването на нейния представител, аз искам да науча каква е ситуацията с споразуменията за партньорство. Комисията преди няколко години направи предложение в тази насока и а, този въпрос все още не е решен в съвета. Бихте ли могли да ни информирате малко повече за това в парламента? Ние проведохме преди дискусия по този въпрос, обаче виждам, че няма никакво движение по това досие, няма напредък. Как Европейската служба за външна дейност – вижда бъдещето в това отношение. Благодаря. Благодаря, господин Стивенсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички оратори за изложенията. Мисля, че всичко, което чухме, ни помогна да се фокусираме най-вече върху сегашната ситуация в Ирак. Американците ще го напуснат в края на тази година и казват на света, че оставят след себе си една функционираща демокрация, което е модел за останалите държави в Близкия изток. Аз посетих Багдад тази година през април и тогава някои от министрите ми казаха, че в арабския свят има реакция към свободата и демокрацията, която сме постигнали у нас. Но аз а, бих възкликнал а, Бог да е на помощ на Близкия изток, ако това е демокрацията, която се постигне. Чухме и днес, че 16 души са загубили живота си. Ситуацията със сигурността там е отвъд всякакъв контрол и граници. Всеки един ден в Багдад е проблем за някои граждан, за гражданите, които нямат достъп до вода, нито пък до работа е, това е една разбита държава, благодарение на САЩ, Великобритания и други държави, които са се намесвали там. Чудесно беше да се отърве тази държава от Садам. Обаче, какво поставихме на неговото място? Има коалиционно правителство, което е в рамките на така нареченото Ърбъл споразумение, но все още няма нищо конкретно като изпълнение. Свободата, сигурността, отбраната продължават да са въпроси, които се решават от министър-председателя, което му дава огромна власт, в резултат на което пък виждаме дискриминация, враждебност към малцинствата, включително големи групи от населението, като тюркмените – които продължават да са в едно доста неблагоприятно положение. Преди около две седмици говорих на една конференция за а, потискането на мълцинствата в Близкия изток и много внимание се отдели и на Ирак. Чухме и аз също споменах в речта си, че от падането на Садам насам християнското а, малцинство, е, което е близо половин милион, всъщност е намаляло на 450 хиляди. Професор Волф каза, че никой не е сигурен дали те са 2 милиона или пък 600 хиляди. И това се дължи на вътрешното разселване или изселването от страната и на факта, че това население е дискриминирано, земята им бива отнета и това е съдбата на много голяма част от населението, не само на някакви древни мълцинства. И това е масово. Първото, което искам да отбележа е, че правителството на Ирак трябва да се вземе в ръце. Производството на петрол се е възстановило до нивата от времето на Садам. Имат огромни ресурси, но ми се струва, че не ги разходват както трябва, именно за населението си. Второ нещо, което искам да отбележа, има продължаваща намеса в Ирак от страна на съседните държави, главно Иран. А, Иран има доста силно геополитическо влияние в целия район. И третото, което искам да отбележа, нашето присъствие, е присъствието на Европейската служба за външна дейност. Ние сме назначили една бивша колега, госпожа Хабашкова, която върши чудесна работа, обаче служителите и са крайно скъдни. Повечето от тях са в Йордания, в Амам. Имаме много малък брой служители – в Ирак. Ние наемаме ни съвсем миниатюрни помещения от британското посолство, за да имаме присъствие там. Необходимо е обаче да отворим нормален офис на нашата служба за външна дейност. Важното е дали в Ирак ще има економически растеж и стабилност – Те са затворили границата си, за да спрат притока на емигранти, които са били 130 хиляди от пешмерга и се надявам, че ситуацията постепенно ще се подобри. Благодаря, господин Стивенсън. Вече чухме няколко въпроса, но също така искам да приветствам с добре дошли представителите на посолството на Ирак в Брюксел – Госпожа Иван Киока е тук. Тя е Шарже Дафер. Поради съображения за време, бих искала да ви помоля да се изкажете съвсем кратко, след което да чуем отговори на зададените въпроси. Uh, Благодаря много, госпожо председател. Ще бъде възможно най-кратка ще се занимая конкретно с е, нашата конституция, е, чрез която е, имаме намерение да решим проблемите в Ирак. Много се радвам, че ме поканихте на това заседание. Внимателно изслушахме казаното на заседанието и искаме да подчертаем следното. Искаме да потвърдим, че Новото правителство на Ирак гарантира правата на всички иракчани, включително и младсинствата, пред закона. Всичко това проистича от Конституцията, одобрена през 2005 година с референдум от гражданите на Ирак. В член 3 се казва, че Ирак е страна на множество националности, религии, и вероисповедание. В член 4 се установява правото на всички иракчани да обучават децата си народния си език. Е, това може да става на туркменски, асирийски и арменски, например. Те могат да предоставят такова образование и в държавни, и в частни институции и всички имат право на защита на своите граждански и политически права, независимо от своето своята етническа принадлежност, пол, вероисповедание или други. И всички туркмени, асирийци и други младсинства получават гаранции за своите права в законови разпоредби. Те имат право да имат депутати в парламента и да протестират мирно. Там, където има правни спорове или различия, се търсят вътрешни възможности на разрешаване на тези спорове чрез общностните или религиозни институции. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Давам думата на господин Волф за отговор. Thank you very much, uh, for your, uh... Много благодаря за зададените въпроси. Ще отговарям кратко, защото двата въпроса са много тясно свързани. Всъщност няма какво много да се каже. Да, имате пълно право, че има добра конституционална рамка като такава, но реално няма никакво законодателство за нейното изпълнение. Тоест, няма някакъв съобхватен закон за човешките права, за, за избягване на демокрацията и всъщност, извинете, предотвратяване на дискриминацията. И всички въпроси, които възникват, трябва да бъдат правилно тълкувани Спомена се въпроса за езиците. Мога да ви кажа само това, което пише в Иракската конституция, че защото няма закон за правата на малцинствата или за техния език. Ако дадена общност живее при определена плътност на населението, примерно 10, 20 или 30%, това е разграничителния критерий един практически правен въпрос, който в бъдеще трябва да бъде кодифициран, е именно този за езиците. Но аз не мога да предвидя от сега как ще изглеждат нещата за населението на Киркук. Правят се опити тези разпоредби на член 4 на Иракската конституция да бъдат реализирани в практиката. Например, в Киркук в момента се полагат усилия да има официални езици, освен кюрдски и арабски, също и тюркменски. И имената на улиците, места и на сгради да бъдат написани на три езика. Но тук вече изниква проблема точно каква азбука ще се използва. Доста неща има да се преодолеят, макар и да е на лице добрата воля. Подходящата рамка не е на лице, защото реално законодателството не се изпълнява. Подигнахте и друг въпрос относно член 140. На практика той не е ясен. На теория периода, до когато член 140 трябваше да бъде изпълнен, всъщност изтече. Той беше краят на декември 2007 година но въпреки, че срока му изтече, той не е изпълнен. Това обаче дали означава, че Конституцията от 2005 вече е невалидна? Най-трудните проблеми всъщност не са свързани толкова с самата общност в Киркук, защото те търсят начини да съществуват съвместно. Всъщност проблемите са извън него. Всъщност Киркук е един вид разделителната линия между Багдад и другата, част, останалата част на страната и има и е, конкретни регионални интереси там. Тоест, не може да се очертае някакво много ясно решение. Ясно е, че всички страни трябва да се съгласят на компромиси мисля, че това е и част от ролята на Европейската служба за външна дейност. Не може да се реши един такъв сложен въпрос, просто като се а, направи препратка към член 140. Още повече, че срока за неговото изпълнение вече е изтекал, т.е. нужен е компромис по тези въпроси. Благодаря, господин Волф. Господин Осман има думата, но моля ви, бъдете кратък. Teşekkür ediyorum Sayın Şimdi 140. maddeye gelince hanımefendinin e, sorduğu... Благодаря, госпожо председател. Член 140 и въпроса, който беше зададен в тази връзка. Има три етапа преброяване, след това референдум и първият етап беше нормализиран и ние все още не сме излезли от него. Новото е, че демографските промени по време на Садам бяха извършени и те не бяха отчетени в достатъчна степен. Ние трябва да видим какво е било преди 2003 година и след 2003 година, за да отразим демографските промени и след това вече да престъпим към преброяването на населението. Е, това беше съобщено от нас на Министерството на планирането, на статистическата служба и по причините, които посочих, това преброяване на населението не беше извършено. Ако бяха изпълнени условията, ако наистина имаше нормализация на ситуацията, ние нямаме нищо против. Ние желаем това, но демографското многообразие трябва да бъде признато, е, като се вземе предвид ситуацията преди и след 2003 година. И тогава вече ние бихме могли да организираме и референдум. Искам да посоча и още нещо, госпожо председател. Конституцията на Кюрдистан в момента все още е в проект, т.е. няма окончателно прията конституция. Има редица предложения в тази връзка и що се отнася до езиците и закона за езиковото многообразие, става дума за закон, който трябва да бъде обсъждан в парламента и да бъде прият през следващите месеци. Тюркмените и сирийците могат да говорят своя веят. И ние казахме също, че бихме искали да определим колко голяма или колко плътна е тази народностна група? Отговорът на този въпрос е, че има достатъчно хора, т.е. те са видими като количество Проекто закона трябва да бъде разгледан в парламента. Ще участваме в това обсъждане и се надяваме, че ще можем да се изразяваме на собствените си езици. Благодаря. Искам да благодаря на всички експерти за това, че предложиха толкова добри анализи. Благодаря също и за това, че отговорихте на въпросите. Искам да благодаря и на представителя на Европейската служба за външна дейност за неговото изказване и също така за инициативата да бъде организирана тази среща. И господин Стивенсън, той със сигурност ще следи положението на тюркманското младсинство в Ирак. Вие казахте, че има само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 и половина места за делегацията на Европейския съюз в Ирак. Това е твърде малко и може би ще трябва да се направи нещо в тази насока, за да можем да обърнем повече внимание на ситуацията на туркмените, на тяхното положение. Необходим, ни, е- необходим е и опит да проведат преброяването на населението и мисля, че това, което изслушахме днес, може да послужи като основа за бъдеща дейност. Естествено, ние ще представим резултатите на разширението разширеното ръководство и на Комисията по външни отношения. Благодаря ви най-сърдечно и сега искам да помоля ораторите да излязат отпред на подиума, ораторите, които ще участват в публичното изслушване относно състоянието на правата на човека в Китай. Okay, um, dear uh, colleagues, please look... Уважаеми колеги, ако искате да го, продължите да говорите по темата за туркмените в Ирак, а, моля, направете го в коридора, тъй като трябва да преминем към следващата точка от дневния ред, а именно изслушването на тема права на човека в Китай. на 16 юни в Пекин бе проведен последния кръг на преговорите по правата на човека в Пекин. Е, през септември бе проведен е, семинар по права на човека в Пекин. Не се знае кога ще бъде проведен следващия диалог, тъй като китайците искат да намалят интензивността на заседанията до едно годишно така че не знаем кога ще е следващото заседание. Um, we have the current structure of the EU-China human rights seminars, which are financed by the Commission and the... Семинарите на тема права на човека се финансират от комисията и от службата по външна дейност и както знаем, доколкото знаем, най-вероятно последният семинар приключва през 2012 година. Всичко това е добра причина днес да обсъдим резултатите от е, семинара по правата на човека Европейски съюз Китай с е, своите гости. In China in 2010. През декември 2010 година и през юли тази година бяха последните ни заседания на подкомисията по права на човека, в които засегнахме въпросите за положението на, с правата на човека в Китай, а в някои области положението се е влушило, особено що се отнася до преследването на адвокати и защитници на правата на човека, както и до преследването по етнически или религиозни мотиви и натиск за върху китайските граждани. Лио Цао Бао е авторът на манифест Харта 04 той е преследван също така. And the harsh persecution of a blind... Гао Цишлинг е следващият е, защитник на правата на човека, е, който искаме да споменем тук, както и Ай Вай Вай. The uh, severe situation of people много говорим и за Тибет. Десет тибетски монаци са се самонаранили в знак на протест, след което шестима са загинали, а останалите четирима са в неизвестност. Говорим и за предложението за промяна в наказателния кодекс, който ще даде още повече правомощия на китайските служби е, и ще им даде право е, да вземат решение дори за принудителни изчезвания на хора. Поискахме да посетим Китай. Получихме отговор, че можем да го направим. Можем да посетим дори и Тибет, така че се надяваме, че посещението може да се проведе през следващата година. Сред нас изключително опитни оратори. Доктор Шарен Ом, е и директор на права на човека в Китай. доктор Рей Мърфи, директор на Ирландски център по права на човека. А, иначе, не знам вие защо сте седнали толкова далече. Е, а, заповядайте при нас на подиума. Господин Адамс и господин Тоти. И а, е, докато идвате тук, давам думата на госпожа Хом. Заповядайте. Yes. Thank you, Madam Chair, and... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички членове на подкомисията, които се чувстват на трудната ситуация в една държава в затруднение. Искам да изразя нашата топла благодарност и колко високо ценим дейността на подкомисията и парламента за това, че се занимават с отделни казуси у нас, за нас наистина времената са много трудни. Помолиха ме да говоря накратко за ситуацията с човешките права в Китай и най-вече за последния кръг разговори Европейски съюз Китай. Мисля, че е добре документирано влушаването на ситуацията с човешките права в Китай до момента, за това може би по-добре да добавя само някои неща, които имат отношение към ситуацията в момента. Т.е. освен затягането на контрола в политически и социален план, чрез всичките технологични, административни и правни мерки, и, и освен недостатъците в прилагането на законодателството и процесуалното право, което вече се спомена, Нещо, което съществува е и преработен вариант на закона за държавната тайна, прият миналия октомври. Съгласно него, един по-обширен и по-строг контрол се упражнява върху информацията, разменяна в интернет и обществените мрежи. Но бързо разрастващите се технологии в Китай дават нови възможности. Знаем, че разглеждаме проблемите с човешките права, но мисля, че е много важно да подчертаем, какви възможности съществуват за действия, които са насочени в положителна подсока и могат да укрепят човешките права. Имаме повече от 100 милиона потребители на интернет, около 1 милиард мобилни телефони и 135 милиона потребители на микроблогове. Потребителите и обществото в Китай все повече участват в дискусии онлайн, докладване и виртуално организиране за, по различни проблеми. Влушаване на околната среда, некачествени потребителски продукти и много други, включително и инциденти. И доклади за такива се появяват 5 до 10 секунди понякога, след като те се случат. Именно чрез такива форуми и блогове има едно разширение на виртуалното гражданско общество, което има своята роля и влияние. Но въпреки тези технологии, които се прилагат в Китай за цензура, китайската огнена стена вече не е непреодолима. Има апарати, които продължават да наблюдават и филтрират контактите, но въпреки това не може да контролира потока на информация, снимки, видеоклипове, и понякога и политическа или саркастична критика към политиката. политиката. Тоест има една официална цел да се създаде хармонизирано, хармо, хармонично общество, но понякога се казва, че хармонията е нещо абсолютно невъзможно и излишно – има един знак с три стрелки в китайски, който може да означава различни неща, включително и, че може да носите три различни часовника, което до някъде внася разнобой в хармонията. Задават се най-различни въпроси в виртуалното пространство, някои са доста провокативни. Едва ли е нужно да навлизам в детайли за самозапалзването на монасите, но ще го спомена само като един скромен положителен пример какво може да се направи, за да се привлече по-голямо международно внимание към състоянието на човешките права в Китай. Както предполагате, няма да повтарям всички детайли, които са изложени много подробно в резолюцията на Европейския парламент от октомври 2007 година, която заклейми негативните практики и призова към по-конкретни и всеобхватни стъпки. Но на 16 ноември, в отговор на медийното затъмнание, една неправителствена организация организира едно предаване на живо по медиите. Ламата на основния манастир от всичките 30 манастира в Тибет беше там. 16 журналисти участваха от Пекин, Шанхай и Хонг-Конг почти веднага след приключването на тази среща с пресата се публикуваха различни истории. Ние сме направили запис и сме го а, на тази среща на живо и сме направили съкратена версия в 15 минути от общо час и половина. Това е една иллюстрация как се прави цензура на информацията. Чуждестранните медии, въпреки всичко, имаха възможност да докладват конкретната информация, съобщена от ламата, но им се наложи да се обърнат към китайските власти за потвърждение на конкретната информация. към днешния ден след инслучването и дискусиите от миналата седмица по въпросите за Тибет. Мисля, че това, което е важно е какви действия са предприели държавите членки за изпълнение на препоръките, изложени в резолюцията на Европейския парламент и какви конкретни стъпки е предприела Европейската служба за външна дейност, за да е сигурно, че тези стъпки се осъществяват в рамките на диалога с Китай. Дали ограничителните мерки наложени на манастира са премахнати, дали е променена ситуацията с търсенето на 300 монаси, които са с неизвестно местонахождение. Всички тези непосредствени и много важни препоръки, включително всичко, което вече споменах, и те бяха изложени в резолюцията на Европейския парламент, какви действия са предприяти? Защото една индикация за ценността и влиянието на всеки двустранен процес е степента на напредъка, който се постига по конкретните препоръки. Също така бях помолена да споделя информация е, от дейността на китайската служба на организацията Human Rights in China, защитници на човешките права и независимото гражданско общество е, също е, се борят но във всички случаи ние, макар и малка неправителствени организация, имаме същите проблеми, каквито и вие, как да се ангажираме по-конструктивно, какво да правим, пред, когато сме изправени пред заплахи и всичко, което като усилие полага китайското правителство в тази област. Тази неправителствена организация е участвала в няколко семинара, но в различни роли. Като експерт от Китай, аз съм учила право и обучавам по право. Участвам и като правен експерт от Китай, но и като представител на неправителствена организация. Обаче, от 2007 година тази неправителствена организация за човешките права в Китай – Е, поиска пълно участие на всички представители на организацията в е, семинари по правни въпроси. Един от нашите а, е, членове на персонала, гражданин на Европейски съюз, на страна от Европейския съюз, с а, диплома по администрация на бизнеса, всъщност не получи виза, за да може да присъства на семинара. Причината беше една антикитайска организация. Китайското правителство се опитва едностранно да контролира свободните гласове, но ние многократно, конструктивно сме полагали усилия да се борим с това и всички други действия. Имаме съвместни оценки и конкретни препоръки през февруари 2004 и декември 2008. Изпратили сме писма до Комисията по човешките права и на Върховния представител на Европейски съюз по политиката на сигурността три пъти, последно през декември 2010 година. Не става въпрос дали да се ангажираме или не, а как да се организи... ангажираме с един процес, който ще доведе до резултати и ще помогне да се постигнат цели, формулирани още през 2001 година. Нужно е да се постигнат резултати, които да оправдаят всички инвестиции, материални и не. Трябва да има взаимно уважение, сътрудничество, подбор и одобряване на участници и теми за семинарите, без обаче да е приемливо повече а, решенията по тези въпроси да се взимат едностранно от Китай. Може би е, аз съм неоснователно оптимистично настроена и другите органи, занимаващи с човешките права в Китай, ще кажат, че трябва да бъда по-голям реалист, но аз искам да кажа, че гражданското общество у нас вече е готово, за да се занимае с процеса на преодоляване на всички проблеми в Китай, непродуктивните и отчаиващи ситуации да бъдат премахнати. Това е едно конструктивно начало за всички нас да мислим по-изобретателно, по-креативно, отколкото в последните 11 години, за да имаме по-добри резултати. И вместо да се повтарят всички препоръки, формулирани в последните 11 години, бих предпочела да спомена няколко стратегически нации. Първо, Китай е на кръстопът, който е критичен за нея. Това се признава много на широко в Китай, включително и от властите – Европейския съюз трябва да направи така, че каквото и да прави лакмусовия тест да бъде дали парламента като такъв или държавите членки засилват лостовете за промяна и дали реално подкрепят китайското общество, защото ние, китайците, вече влагаме абсолютно всичко, с което разполагаме в Китай и в Хонг-Конг – но въпреки това са на лице рискове, идентифицирани не само от нас, а и от международни учени, бизнесмени и така нататък, които губят своето право на достъп до Китай. Дали Европейския съюз ще избере правилната страна в този исторически момент? Защото влакът вече напусна гарата. Реално се отправя посланието, че на различни програмни нива, нива свързани с процеса на преговори, се изпращат послания, казващи кои са легитимните собственици на гражданското общество, кои теми са забранени. Нещо, което е по-съществено, отраз... трябва да има отражение на ангажимента на Европейския съюз да подпомага независимостта, спазването на човешките права и достъпа до информация – Европейския съюз се нуждае от една много голяма стратегия с главни букви, която да осигури всеохватна рамка, която да подпомага действията за чове... спазване на човешките права и те да могат да се спазват повсеместно, защото китайското правителство има една огромна стратегия и те даже я нарекоха голяма пропагандна стратегия – което само по себе си говори достатъчно. И така. Не е нужно технологията да е на много високо техническо равнище, за да бъде използвана като лост за постигане на конкретни резултати и въздействие. Комисията и сериозната подкрепа, която получаваме от нейна страна, всъщност показа какво може да се направи с уча... наше участие дори чрез скайп, а не физически в един семинар. Ние не получихме виза, обаче реално присъствахме в залата. Дори една малка организация като нашата, с много по-ограничени ресурси от Комисията Европейския съюз и неговите държави членки, успя да фасилитира и да предава онлайн без прекъсване през конференцията за ситуацията в Тибет. Така че всяка политическа стратегия трябва да отчете възможностите, да се държи сметка за съдбата на гражданите и хората, особено на тези, които имат дълги присъди за излежаване в затвора, заради това, че са се опитали да упражняват своите човешки права и свободи. Има хора, които не са непременно Нобелови лауреати за мир и може дори да са неизвестни. Шестима от тях са фигури, които сме описали в ето тази брошура. Какво са направили, какво са написали, какво са организирали, за тях можете да прочетете. Те са съвестта на Китай. Благодаря ви много за възможността да говоря пред вас и ще отговарям на въпроси, ако имате такива. Благодаря на доктор Хом. Обикновено ние не ръкопляскаме, тук трябва да отбележа това. Но вие бяхте много страстен оратор. Е, всички изказвания, които слушаме тук, е, дори да не говорите с е, толкова страст, пак ще има своята ценност. Господин Бред Адамс от Human Rights Watch. Thank you very much and thank you for inviting me. Um, I've been... Благодаря много. Благодаря за поканата. На няколко пъти вече съм идвал тук при вас, за да говоря за положението с правата на човека в Китай. И, за съжаление, нещата продължават да стоят по начина, по който сме ги описвали по-рано. Разликата обаче от преди 5 години е, че тогава говорихме за една неравномерна, но сравнително положителна тенденция в, някои, е, е, в много области в Китай. Имаше по-голяма лична свобода в Китай, отколкото преди 20 години или пък е, преди 30 години, когато започна процеса на реформи на Джин Шаопинг. Много неща са по-добре в Китай, отколкото са били тогава. Ако разгледаме наказателния кодекс, обаче и неговите предложени реформи, това е доста притеснително, особено легализирането на принудителните изчезвания. Има обаче и няколко елемента в предложените промени, които са положителни. Така че, нека да не оставате с впечатление, че нищо не се променя. Има неща, които се променят. Има области, в които се правят опити да се въведе истинско общество с върховенство на закона. Но след Олимпийските игри от 2012 година нещата много се е, влушиха. През 2008 и 2009 година много се обсъждаше влушаването на положението. И, но вече от е, е, тази година няма коментатори, които да смятат, че нещата се подобряват. Всичко, всички казват, че нещата се влушават. Защо? Не се знае. От една страна, Бюрото по обществена сигурност, което трябваше да осигури сигурност преди Олимпийските игри в Пекин и преди и политическа сигурност за партията и физическа сигурност за Олимпийските игри, продължава да е на власт и тази власт и правомощията на това бюро растат. Това е една непрозрачна институция, която има право да е, действа извън върховенството на закона. Никой е, извън тази комисия не знае какви са е, правата за действие на тази комисия. Не се знае какви решения могат да вземат, кога искат разрешение от партията и кога не. Но като цяло ограничение пред тяхната дейност почти няма. И така Европейския съюз и неговите различни институции трябва много да внимават, защото все повече Китай се придвижва към полицейска държава. Той все още не е полицейска държава, но лека по лека върви натам. Това ще стане една авторитарна капиталистическа държава, подкрепена от много силни тайни служби. Ако ставаше за ня... дума за някоя друга държава, а не за Китай, а, това щеше да се коментира навсякъде, но в Китай някакси се подминава. И за това искам да подчертая най-важното. Идеята, че Китай е нещо по-особено, нещо изключително. Както Шерен каза, Китай е на кръстопът. Ако погледнем нещата днес – най-впечатляващото нещо за Китай е опита му да се представи и във вътрешен план, и в международен план с една, като една изключителна държава, с изключителна култура, изключителни правила. Е, страна, в която правилата, които въжат за другите, не се прилагат. Аз съм е, американец и много добре знам как има страни, които се смятат за велики, велики и изключителни и е, смятат, че за тях правилата не въжат. Нека да ви дам един голям пример за китайското чувство на изключителност. Сега играем една игра, която се играеше е, по-рано за Съветския съюз кремлино, е, кремало, кремалология се наричаше, кой ще, и основната, е, основният въпрос на играта е кой ще е следващия лидер. В Китай, за Китай сега се играе следващата игра. Говори се кой ще е новия лидер. Не се говори за това кой, как ще влезе а, е, във властта. Къде въобще в а, света има страна, където избори не се провеждат? Помислете си за Бирма в Европе... Европейския съюз. Много години е, се бори за свободни и справедливи избори. И това трябва да е лакмусовия тест за реформите в Бирма. Бирма проведе избори миналата година. ще се види какво ще стане и с националните избори за парламента. Но в Китай в Китай такава концепция за отговорността пред народа, пред избирателните не съществува. Тук не става дума за права. 25 ти член от Международната конференция, конвенция за гражданските политически права заявява, че гражданите имат право да избират своите представители. Това е едно основно право, точно както е и свободата на словото в член 19 и всички останали права, заложени в тази конвенция. Това е нещо, което трябва да се обсъжда непрекъснато. Е, не очаквам, че това ще доведе до големи промени при изборите. Всъщност в Китай се провеждат на избори само на местно ниво, само на ниво села. Е, в, европей... Е, в преговорите, проведени от Европейския съюз, се предлагат множество пъти се предлага помощ за организация на такива избори, но тази, тези избори не се организират независимо от това какво мислите за положението в Египет, си спомняте интервютата с египтяните по улиците а, и тяхното огромно вълнение, че за първи път могат спокойно да гласуват. Това беше миналата седмица. Същото ще е в Китай, когато се организират свободни избори. Бях в Камбоджа преди 20 години, когато се появиха първи, се проведоха първите избори. Промениха ли се много нещата за хората в Камбоджа? Не твърде много. Накараха ли... Но почувстваха ли се те свободни граждани? Да. И така, защо продължаваме да смятаме, че Китай е някакъв, някаква изключителна държава, където не се прилагат правата на човека и други правила? Въобще по гражданските политически права Китай казва, ние сме различна държава. Честно казано, от гледна точка на хората, не би трябвало да е така. И така. Най-важното е да не оставяме да не оставяме Китай да ни <coughs> извива ръцете на тема правата на човека, само защото е економически силна държава и да не ходим, да не отиваме пред вратата на Китай с купичката за подаяние, за да си оправяме вътрешните економически трудности. Защото а, трябва, не можем да си позволим да създаваме една динамика, в която Европа е по-слабата страна в преговорите. Това ще попречи не само на правата на човека, но ще попречи и на економиката. Така че не дайте да играете тази игра, тъй като това ще се отрази ужасно на хората в Китай. Европейския съюз знае всички правила на дипломацията. Така че ви призовавам да призовете лидерите на Европейския съюз, включително и председателя на съвета. Когато той отиде в един регион, засегнат от едно земетресение, не трябва просто да коментира колко хубави са новите а, сгради построени на мястото на старите, а трябва да коментира и, и по протестите на хората, които са загубили семействата си, само защото сградите са били построени безконтролно и никой не се е погрижил за тях. С това приключвам. Благодаря. Председателката. Благодаря, господин е, Адамс. Давам думата на господин Мехмед Тоти, специален представител към Световния юрски конгрес към Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да направя своята презентация пред подкомисията по правата на човека на Европейския парламент и че мога да говоря тук пред вас днес. Говорих през 2006 година пред Канадския парламент за ужасяващото състояние на правата на човека в Китай. От тогава нещата се променят навсякъде, включително и в Китай, но не и по правата на човека. Всъщност, да, има промени, но към влушаване. Особено към по-малките нации. Все по-репресивно поведението на Китай, все по-агресивно, когато става дума за смазване на протестите на мирни активисти. Много по-лошо стоят нещата, отколкото през 90-те години. Използват се добре организирани военни сили за потискане на протестите. А сега Китай представлява и лидер в износа на авторитарно управление. И е, се опитва да налага своите правила на много други места по света. Затова трябва да се говори за Китай и за начина по който третира гражданите си. Аз тук представлявам Конгреса, борещ се за правата на човека на уйгурите. И както бе казано многократно, в, съм посещавал тази комисия ужасяващи са събитията, свързани с правата на човека, особено що се отнася до културните малцинства и, и по-конкретно уйгурите в Китай, в е, множество провинции на Китай. Въпреки, че региона, в който живеят уйгурите, е автономен по, поне на хартия и въпреки, че на хартия има защита срещу дискриминация, особено с член четвърти от Конституцията, всъщност репресиите продължават. Физическа сигурност просто няма. Продължават репресивните кампании от 1991 година насам и все повече насилие се оказва срещу мирното население. Е, през 1997 в Куджа имаше такова събитие през 2009 и съвсем наскоро отново. Има нападения срещу манастирите, политически мотивирани от приложението на наказателния кодекс в Китай. Има програми за заселване с с китайци от общността Хан и се засягат множество права, свързани с образованието и заедостта. Довежда се до опустиняване на някои области и местните населения продължават да страдат от атомните тестове, провеждани в тази част на Китай? Има три основни въпроса, които искам да очертая като част от тайните мерки от правителството. Първо, унищожаването на околните територии, жилищните райони, университетите и културното наследство. Второ, бързото прехвърляне на население в този район и принудителни програми, особено за младежите. И накрая изключително голям брой тайни камери, които са инсталирани е, в различни квартали. Изпълнителния комитет на Конгреса на Китай през януари 2011 година казваше, че около 17 000 тайни камери са монтирани от правителството и се наблюдават 60 000 граждани в града Грумчи. След една демонстрация в Румчи през юли 2009 година, властите репресират прави, е, населението там и то не може да упражнява свободно своите религиозни и други свободи. Това е заплаха о, за регионалната стабилност. Китайското правителство блокира информация въпреки постоянните доклади, е, съобщения в е, медията в чужбина, има хора, които биват хвърлени в затвора без официална присъда. През май 2010 година имаше демонстрация срещу тези политики. Има масово прехвърляне на а, мигранти в а, споменатия регион и се налага двоезично обучение още от детската градина има силно репресивни политики, което не помага на гражданите югури да упражняват своите права. Налагат се огромни ограничения на религиозните практики, контролират се контактите между хората и а, публичните събирания. Сегашният доклад от Барбара Димес от Лос Анджелес Таймс от септември 2011 година казва, че властите поддържат репресивна политика, учители са били принуждавани да е, е, придружават учениците по време на обяда, за да е сигурно, че учениците се хранят, а не постят. не се позволява на учениците и е, мисиомани да се молят спокойно. Налага се наказание на тези, които нарушават ограничителните правила. Доклад на изпълнителния комитет на Конгреса казва, че е разширена системата за ограничаване на религиозните практики и наказанията за нарушаване на ограниченията. Югорите продължават да бъдат дискриминирани и в обществения, и в частния сектор – Тази политика спрямо югурите по никакъв начин не е създала никакви положителни резултати, единствено недоволство спрямо правителството. Работата е била основно занятие на тези хора. През вековете те са обработвали земята си, но поради е, тежкото положение на хората, много от тях продължават да емигрират. Един такъв пример е железницата в е, града Кашкай, връзките са а, е, разрушени и така нататък. Много югури са загубили земята си по насилствен начин, без никаква компенсация да получат. Неодавна имаше инциденти в Кашкар и другаде през юли тази година. което е фактор за повишаване на миграцията. Има обвинения за нарушаване на държавната там, тайна вкарване на хора в затвора заради техните е, литературни творби. Споменават се няколко имена на такива хора, които са поставени в затвора за продължително време, заради това, че са участвали в блогове в интернет. Например, Матула Амбула е получил присъда до животен затвор – заради едно съобщение за поддържане независимостта на един от репресираните манастири. Друг гражданин е осъден на 7 години затвор след демонстрацията от юли 2009 година. Относно политиката за езиците в образователната система, искам да спомена – насилственото връщане на търсещите убежище и мигранти от съседни страни. В момента Пакистан, Казахстан, Киргистан, Непал, Камбоджа, Лаос, Малайзия са страни, които депортират иммигрантите обратно в Китай. 20 души бяха депортирани от Камбоджа в Китай, но това не привлече вниманието на международната общност реално бежанците в съседните държави са разменна монета за интересите на правителството. В резюме, бих искал да се обърна с молба към Европейския парламент, както и другите оратори. Бъдете твърди в отстояването на принципа за спазване на човешките права, върховенството на закона и демокрацията в отношенията си с Китай – Поставете в приоритетна позиция въпроса за взаимоотношенията Европейски съюз Китай. Трябва да се спъс, е, спре масовия трансфер на хора извън Китай. Също продължете да призовавате китайското правителство да съблюдава правата на югурите – и притиснете правителството да освободи всички политически затворници и да даде конкретна информация за вече екстрадирани бежанци от съседните на Китай държави. Благодаря ви. Благодаря Тоти, господин Тоти за подробното описание на страданията, които понася югурската общност. И слушахме доктор Холмс, господин Адамс. Чухме много ясен на критика и препоръки какво трябва ние да направим. Имаме и подробно описание на това как, в каква ситуация се намира юргурската общност. Сега господин Мърфи, изпълняваш длъжността директор на Ирландския център за човешките права. Той от няколко години отговаря за организирането и провеждането на семинари във връзка с човешките права в Европейския съюз. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на членовете на подкомисията по правата на човека за това, че има възможност да се изкаже в изслужването, е свързано с е, правата на човека и семинарите в тази област. Ще говоря за ролята на своя център и за семинара, организиран в Пекин през септември 2011 година и ще направя накрая някои препоръки. След едно предложение за е, Председателката моли оратора да забави темпото, за да може да бъде превеждан. През 2008 година бе направена обява а, и нашия център кандидатства получихме договор, за да организираме семинарите по правата на човека Европейски съюз Китай от 2009 до 2012 година. Първоначалната цел беше да има управителен комитет, за да се развие мрежа от над 30 институции по правата на човека в Китай. Две, два пъти годишно семинари е, да се организират и е, други цели. След е, получаването на договора се оказа, че всъщност проектът не е получил одобрението на Министерството на външните работи на Китай. Разбираме, че това се дължи поради това, че Китайското министерство е крайно недоволно за това, че при обявата за конкурса при спецификациите, при на спецификациите никой не се е допитал до Китай. И така, вместо да има управителен комитет, в който да участват представители на академичните среди от Китай и от Европейския съюз, всяка една тема се договаря чрез Европейската служба за външни дейности и чрез Министерството на външните работи на Китай. Ирландският център по правата на човека пое пълна отговорност за логистичната организация на семинарите. Какво се случи до тук? Имаше четири семинара. Първо в Прага през 2009, след това Пекин ноември 2009, Мадрид 2010 и Пекин отново 2011. Говори се за множество права на човека, включително свобода на словото, правото на личен живот, правата на хората с увреждания, политиката в областта на наркотиците и правата на човека, както и новите технологии и правата на човека. След обявяването на, мир, наградата, новата награда за мир на Лил Жалбо и диалога през 2011 година бе постигнато споразумение да продължат семинарите и е, през септември 2011 година бе назначен следващия семинар, като ние поехме ангажимента без допълнителни без допълнително заплащане да организираме още два семинара през 2012 година, тъй като първоначалният план беше да има 6 семинара а, общо, като с, ня, с серия, с предите лекции се опитваме да компенсираме другите елементи на проекта, които не успяха да се случат. Работим с множество университети и е, започнахме лекциите през ноември 2010 година, като са предвидени 12 лекции по различни теми, свързани с правата на човека, в 9 китайски университети. Продължаваме да се информираме за напредъка в диалога по правата на човека. Бяхме поканени да участваме в брифинга за неправителствени организации след диалога през 2011 година. Идентифицираха се някои правни разпоредби към които трябва да насочим своето внимание. Внимателно бяха проучени и докладът бе подаден към службата за външна дейност. През август миналата година стана дума за... започна да се обсъжда проекта за изменение на наказателния кодекс в Китай. До 30 септември беше срокът за коментари от обществеността. Няма обаче механизми, които да дават възможност на академичната общност да участват в диалога, въпреки че това бе предвидено в първоначалното предложение за проект. Затова насърчаваме службата за външна дейност да продължава да се обръща към нашия център, за да събира информация за правата на човека в е, Китай. А сега за семинара през септември. Обсъдихме следните теми. Правата на човека и политиката в областта на наркотиците. Това предложиха европейците, както и правата на човека и новите технологии по предложение на китайската страна. След като Лужи Бао получи Нобелова награда за мир – това бе първия семинар от май 2010 година насам. Въпреки множеството практически и политически трудности при организацията на семинара, събитието, особено тази част, която беше по тема наркотици и права на човека, доведе до неочаквано добри резултати. И е, китайските и европейските политици стигнаха до извода, че политиката в областта за наркотиците трябва да спада международното право. И бе постигнато единодушие, нещо, което е наистина необичайно, е, когато става дума за този тип семинари. В резултат от провеждането на този семинар, който бе първи по си семинар, засягащ политиката в областта на наркотиците и правата на човека. Бяха поканени представители на множество университети и един от китайските участници пое поканата. Множество китайски участници допринесоха и с писмени материали за международното издание на тема права на човека и политика по отношение на наркотиците. Нашата организация установи, че най-последното събитие бе най-трудно за организиране. Много трудно бе да се свържем с представителите на академичните общности в Китай и е, затова е необходимо да се ускори процеса за издаване на визи за европейските участници. Необходимо е да се взема предвид, че преместването на събитието от едно място на друго създава трудности и така нататък. Ораторът говори с скорост, която не позволява превод. No doubt the absence of an agreed project outline, which would have allowed for the recruitment of dedicated staff in China to drive the project forward, had a major impact in this regard. Бе постигнат успех, свързан с правата на човека и политиката в областта на наркотиците. Същото времено това е тема, която е важна за обществеността в Китай. Това е важно за политиката. Има събрана академиците да се занимават с подобни теми. И много често няма връзка между темите, и по този начин дискусиите остават широки и теоретични. Заключение. Семинарите започнаха преди 14 години. От тогава те дават възможност китайски представители на академичните общности да посещават такива семинари. Институционализира се участието на международни неправителствени организации, така организации като Human Rights Watch и Amnesty International получиха рядката възможност да се срещат пряко с китайски представители. Отношенията съзряват. Китай започва да действа все по-активно в международен план – но същевременно все повече отклонява външните критики по отношение на правата на човека. Светът върви напред. Необходимо е да се преориентира процеса и нашият Ирландски център по права на човека провежда консултации с всички участници включително академични институции, неправителствени организации в Европейския съюз и в Китай, за да може да подаде поредица препоръки за това как може да напредне процеса, свързан с службата за външна дейност, за да може да се обсъдят спецификациите за всички евентуални бъдещи преводи, пре, договори. Председателката благодаря доктор Мърфи за подробното описание и е, за открития начин, по който коментирахте резултатите от семинарите. Благодаря много. Е, за съжаление, обаче всички оратори говориха твърде дълго, така че няма да имаме време за дискусия. Тоест ще имаме съвсем малко време за дискусия. Имаме трима представители от службата за външна дейност. Тук господин Сабрис Ферей от модел за Китай, представител на отдела за инструментите по правата и двама представители от отдела за правата на човека и инструментите в тази област. Нямаме време. Обсъждали сме въпросите в Китай многократно и за това нека да ви помоля само един, вас, един от вас да се изкаже. Смятате ли, че е, са били постигнати целите на тези семинари? Можете ли да реагирате на препоръката Китай да не се третира като изключително изключение? И а, също а, можете ли да коментирате за поканите за неправителствените организации за тези семинари? Господин Тиман, заповядайте. С, с благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък и ще говоря само аз от тримата ни представители. Мога да отбележа, че винаги, когато има изслушване в парламента, малко не съм сигурен какви отговори точно да дам, защото трябва да призная, че в реалността споделя много от позициите, които чухме и от ораторите от подиума. Но понякога стигам до заключението, че май е най-добре да спрем и семинарите, и диалога, и всичко. Но честно казано, официалната служба на нашата позиция не допуска такава альтернатива и се налага да се примиряваме с ситуацията, която е изключително трудна, тя продължава вече повече от 10 години. Това е най-дългосрочният диалог, който сме водили с която и да е държава, и то при един много тежък процес. Така че имаме избор или да кажем, дайде да спрем до тук, както направиха и САЩ в един момент преди 3 години, и да се окажем без никаква възможност да обсъждаме човешките права на официално равнище с китайската страна или пък да кажем преглъщаме и продължаваме въпреки всички затруднения, с които се сблъскваме почти ежедневно, най-вече в тази област за човешките права. Нашата позиция и тази на нашия върховен представител е, че трябва да продължаваме да се справяме максимално добре. Няма да изброявам дейностите, които сме осъществили през тази година в различните щатове. Има отделни а, случаи, но мога като цяло да ви уверя, че има демарш, включително и по повод на самозапазванията на тибетски монаси, който ще, тря... ще започне всеки момент. ще обележа, че има ексепционализъм в Китай, каква е ролята на Бюрото за обществена сигурност. Много добре сме наясно, но не можем нищо да променим. Ние не можем да променим отношението на Китай а, в тази област. Можем да успорваме и го правим, може би не обсъждаме въпроса за е, открити и честни избори, но мога да ви уверя, след участието си в последния диалог на 16 юни в е, Пекин, че ние цял ден е, успорвахме позицията на Китай по много въпроси. Но ако имате преговарящи и събеседници, които не приемат предизвикателствата или просто ги отминават без внимание, и не винаги реагират по а, начина, по който очаквате от тях да се ангажират. Много е трудно да се продължава. Относно средата, в която ние работим, мога да ви уверя, че правим всичко възможно на всички равнища. Напълно сме наясно с ситуацията в а, тази част на страната, в която живеят югурите Шиньян – за тези 20 депортирани от Камбоджа, знаем. И тогава имаше демарш в а, Камбоджа за предотвратяване на депортирането, но без успех. Повдигнахме въпроса пред китайците, те изобщо не ни отговориха. Какво да правим ние? Ние не можем да ги принуждаваме да ни отговорят, но можем да постоянстваме, като повтаряме въпросите многократно. Същото въжи и с положението на тибетското мълцинство. Отново повдигаме въпросите, казваме, искаме, потикваме китайските власти отново да се ангажират в разумен диалог с представители на Далай Лама, за да се гарантират езикови, културни, религиозни права на населението там. Сега накратко ще засегна два въпроса. Първо, самия диалог. От 16 юни не сме имали никаква положителна обратна информация от Китай относно провеждане на втори диалог. През септември бяхме предложили две дати на китайските власти, но до сега те не са потвърдили дата. И като имаме предвид, че вече е декември, мисля, че ще се повтори това, което стана и миналата година. Те просто не ни потвърдиха никаква дата и ще се окаже, че нямаме насрочен втори диалог за тази година. Тогава вече изниква въпроса какво да правим, как да реагираме в тая ситуация. Това е много ясно послание, поне според мен. Многократно сме ви казвали, как говори това съобщение, че искаме еднократен диалог за всяка година. Тоест, ние трябва да вземем решение по този въпрос. Как да реагираме този път? Утре ще имаме обсъждане както и вътре в нашата служба с върховния представител ще обсъдим този въпрос. Относно а, правните специалисти, Шарън Хом много добре знае, че имаме а, организирани общи семинари и винаги сме съжалявали, че а, китайската страна има толкова категорично отношение – по въпроса за участието. Не позволява не европейци да участват в семинарите. Така беше и през 2008 година в Берлин. От тогава насам тази линия стана дори още по-упорита и категорична. Като те отказват да участват вече и всякакви представители, които а, може да се сметне, че са представители на това, което те наричат антикитайска организация когато бяхме на последния семинар през септември 2011 година в Пекин, в последния момент възникна този проблем с представител от Дания, представляващ FIDH, който е член, работещ с Китайската организация за човешки права той не можа да дойде, но нямаше какво да направим в ситуацията. Просто се наложи да се проведе семинара без него. Имаше е, дискусия на високо равнище в е, Пекин. Нашия представител беше много опит и в крайна сметка стигнахме до извода, че е по-добре да не проваляме целия семинар, а да продължим. Но председателя на делегацията на вечерята преди семинара – заклейми такова отношение от страна на китайците, а именно, че забраниха да се издаде виза на този датски гражданин. При самото откриване на семинара ние отново повдигнахме въпроса и тогава вече китайските партньори бяха на път да откажат изобщо да открият семинара. С други думи, не че не реагираме, просто понякога ситуацията е наистина много трудна. В заключение ще кажа, че в Европейската служба за външна дейност може да се каже има пълен ангажимент да се работи по въпросите на човешките права с Китай. Ние правим всичко възможно, включително на най-високите равнища, на равнището на госпожа Ашли – тя също повдига въпросите за човешките права с а, а, нейния а, партньор по позиция от страна на Китай. Това просто е нещо, което не бива да изпускаме предвид. Благодаря, господин Тимас. Господин Белда, докладчик от парламента по последния доклад за Китай. Гледам и господин Шахид, специалния докладчик за Иран. Надявам се, че можете още малко да изчакате, докато стигнем и до темата за Иран. Господин Вейде. Благодаря. Два кратки въпроса. Най-напред благодаря на ораторите за огромния обем информация. Тя е много ценна за мен. Как гледате вие на ролята и значението на църквите в развитието на гражданското общество в Китай. Аз организирах семинар, китайския представител Копфу говори за огромното въздействие на, църкви, на църквите. Той даже спомена за тази църква, която в момента иска да излезе вече на улиците, без да се плаши от отправените към нея заплахи. Мисля, че това е завидна демонстрация на кораж. И втори въпрос. Когато бях докладчик, китайците ми бяха много ядосани, защото аз повдигнах въпроса за а, медицинските изтезания върху противниците на официалната китайска власт и имаше психиатрично издевателство в европейската преса, най-вече в германската, имаше публикации имаше а, интервюта дадени за германски журналисти. Интересуваме в тази област как стоят нещата с а, човешките права. Надявам се, че въпросите ми са ясни. Моля за пояснение по тези, този много шокиращ пример за нарушаване на човешките права. Доктор Холмс, моля ви за кратък отговор. Благодаря за въпросите. Ролята на домашните църкви. Първо, разрастването им и изобщо на неодобрените от държавата религиозни групи е много сериозно. Това може да се види и то отразява първо срив в ценностите и вярата в комунистическата идеология, което протича в последните близо 30 години. Второ, подчертава ролята на такива религиозни групи – и че има нужда от техните ценности и духовен живот. По-нататък юристите, те са християни и са активни членове на такива неодобрени от държавата църкви. Смятам, че е много важно, че те не са единствената сила, която а, тика нещата към промяна – не мисля, че въпросът е дали Европейския съюз може да промени Китай. Не мисля, че някой извън Китай е този, който ще промени нещата в Китай. Това трябва да направят самите китайци. Предизвикателството всъщност е как вие можете да ни помогнете да създадем условия, така че Китай да може мирно и конструктивно да върви напред. Леко завъртях вашия въпрос и се надявам, че има неща, които могат да се оправят. А, относно злоупотребата и медицинските изтезания на защитници, на юристи, защитници на човешките правила, това се прави не само с тях, а и с други лица. Във всички случаи целта е да се ограничат тези хора, но ние можем да упражняваме натиск да могат те да бъдат посещавани от близките си, да получават нужното лечение, което и правим. Благодаря, доктор Холмс, благодаря на всички е, оратори. Беше много полезно всичко, което чухме за ситуацията в Китай. Също така в момента сме в процес на преразглеждане на инструментите във връзка с човешките права, които имаме в Европейския съюз. Дали те дават някакви резултати или просто съществуват, защото никой не е против диалога. Естествено, диалога за човешките права с Китай е един от най-трудните това, което чухме от вашите изказвания, очевидно ще ни бъде от помощ за доразвиването на тези инструменти във връзка с човешките права. Благодаря ви. И сега моля господин Шахид да дойде тук отпред, за да започнем с следващата точка относно Иран. in English. So, okay, so we uh, continue. Uh, and now we have also... Нека да продължим. Това е съвместно заседание с делегацията на парламента на Иран, така че приветствам господин Лехнер заместник председателя на делегацията за Иран. Приветствам господин Шахир. Ще говорим за положението с правата на човека в Иран. В парламента внимателно следим положението в Иран. И от много време от европейска страна, се настоява да има специален докладчик на ОНЕ за положението с правата на човека в Иран. И многократно сме се опитвали да се борим за тази позиция, така че много се радваме, че това стана възможно и че сте назначен на тази позиция. Започнахте да работите през юни. е изключително насърчително това, че във ваше лице имаме специален представител, който добре познава и международната политика и правата на човека. От 2005 до 2007 и от 2008 до 2010 година сте бил външен министр на Малдивите и сте водили страната в нейните усилия за ратификация на всички наци... международни конвенции по правата на човека. Работихте и с съвета по правата на човека в Женева. В момента работите investigating corruption and you have been a policy advisor to the pre- като съветник на председателя на Малдивите. Така че Имате много опит в политиката. Essential in opening up uh, NGOs working in the area of human rights in the Maldives as well. По положението в Иран. Разбира се, в Европейския парламент ние бяхме избрани този път през лятото на 2009 година, казва председателката. Внимателно следим случващото се в Иран. След изборите в Иран репресиите се увеличиха, а положението беше лошо още преди изборите – Много често в този мандат на Европейски парламент а, говорим за това, че в различни страни се влушават нещата с правата на човека. Вие през март тази година получихте общата ни позиция за Иран във вид на резолюция. С това ви давам думата. Радваме се, че сте тук. Uh, thank you, Madam Chair and Co-Chair. Uh, thank you, honourable members of the European Parliament. Благодаря, госпожо съпредседател. Благодаря много, че имам възможност да говоря тук. Донесъл съм писменно изказване, но много бих искал да не го превръщам в приспивателно за вас, затова ще говоря вместо да чета. От през август започнах да работи по тази тема. В рамките на няколко седмици изготвих доклад, който сте прочели през октомври. До март тази година трябваше да под... Следващата година трябва да подготвя друг доклад за съвета по правата на човека. Много важно е да се вземат предвид позициите на най-добре информираните. Представих се пред иранското правителство, опитах се да се свържа с тях, посетих страната, получих отговор и покана за обслужване за обсъждане на методологията, но тази среща все още не се е случила. Предадох доклада на иранското правителство за коментари преди да го предам на ООН за публикация, но все още не, са, но не, съм, не получих каквито и да било, ли, било коментари. И нямам насърчителни сигнали за това, че мога да очаквам да посетя Китай. Бе казано, че докладчикът трябва да има време и възможности да работи свободно и безпристрастно. Разчитам това като промяна на тона спрямо мен и докладчикът трябва да има достъп до страната, с която работи, така че се надявам, че това ще стане. В доклада си очертах своята методология, вземайки предвид, че не съм имал достъп до Иран. За щастие обаче, иранците по света са много активни и добре информирани и те са отличен източник на информация. Те си сътрудничат с мен много добре и ми предоставят много информация за Иран. Също така, на благодарение на съвременните технологии, успях да се свържа и с хора в Иран, които ми разказват какво се случва с тях и с семействата им на място. Така че това, че ням, не съм посетил страната все още, не ми пречи да работя, но разбира се, най-добре би било да мога да посетя Иран. В своя първи доклад изложих своята програма. Тя беше свързана основно с установяването на върховенството на закона и с преодоляване на трудностите, които са очертани сега. Тоест, първо, първата ми цел е да насърча Иран да прилага собствените си закони. Ясно, разбира се, че много от тях трябва да се преработят в последствие, но дори само ако се прилагат сега, пак ще има някакво подобрение. След това нас, настоявам да е, Иран да подава доброволно доклад за това как прилага препоръките на съвета по правата на човека. В допълнение към това призовавам Иран да спазва своите ангажименти по международното право. В първия доклад се подчертава, че всеки ден положението в Иран се влушава. Това продължава и след последния ми доклад. Журналисти от Иран ми дадоха информация, че по отношение на жур... свободата на словото Ирак е в най-тежко положение е, в света в момента. 42 журналисти в момента са в затвора. Що се отнася до смъртното наказание. В Китай има най-голям брой а, души на глава на населението, които се осъждат на смърт и чието наказания се изпълняват. Има много адвокати, които се опитват да защитават хора, които са обвинени в политически престъпления, но се оказва, че държавата репресира и адвокатите. Защото много добре знае, че ако успее да смаже тях, ще нанесе голям удар на борците за правата на човека. Друг важен въпрос са заплахите срещу журналистите. Правят се всякакви опити да се намалят възможностите за свободата на словото. Знаете, че предстоят избори и тази тенденция все повече се